Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um... Уважаеми колеги, започваме заседанието. Един от проблемите ни днес, и тук се обръщам към новите членове, е, че ако закъснеем с началото, тогава ще има по-малко време за изказвания. И се стига до нежеланата ситуация, когато възникват интересни въпроси, всички искат да вземат отношение, но няма време. Самият аз обичам да започвам на време. Така че искам да ви уведомя като председател, това би бил и моят стил – от следващите ни заседания през септември ще започвам на време, независимо колко човека са в залата. Може би е добре да се обяснят и някои други от нашите навици в комисията. Необходимо е да изключите мобилните си телефони или да ги поставите в тих режим, както аз съм направил с моя. Септември, октомври и ноември ще проверяваме това, защото разглеждаме и теми, които са сложни, като бюджет и други. Предполагам, че по-опитните колеги ще обяснят на новите как работим. Тази сутрин ще чуем представения на съобщения на комисията, които нямам никакво съмнение са много интересни за вас. Има и съобщения на председателя, както отбелязах и вчера. Тези съобщения са важни, защото аз ще обявявам, например, какво е разпределението на докладите. Това се прави в началото на заседанието и който закъснее няма как да го чуе. съобщенията за тази сутрин. Първо недовършената работа. Нека ви напомня 229 параграф от правилника. Координаторите съгласуваха следните принципи. Да се преназначат докладчиците от предишния мандат – по законодателните актове, които още се договарят, когато тези докладчици са членове на Либе. Когато не са вече членове на Либе, групата трябва да посочи нови докладчици, колкото се може по-скоро, особено по неотложните въпроси. В съответствие с този принцип имаме госпожа Мецола от НП за доклада Европейския съюз и Швейцарската конфедерация, що се отнася до участието в ЕАСО или службата в подкрепа на усилията по убежището. Госпожа Индвелт от Алде по споразумението Канада и Европейски съюз за данните на пътниците от ТНП за бюджет 2015 господин Стеховски. също на координаторите приеха система на ротация за ежегодното назначаване на докладчици. Следващата група, която ще посочи докладчик през 2015 година, ще бъде тази на социалистите и демократите, последвана след това от ЕКР, АОД, Зелените и Европа на свободата и пряката демокрация. По езиковия профил координаторите решиха, че тъй като има ограничения с капацитета на залите, ние ще се съобразяваме с езиковите нужди на членовете с пълни права, както и заместниците. Това е до някъде формалистичен език, но означава, че ние ще имаме предвид и заместниците, тъй като някои от тях ще участват активно в работата на комисията. Секретарията ще подготви и уведомление за координаторите, в което ще се допитва за техните езикови предпочитания преди заседанието, ако то е предвидено за по-мака зала. Няма възражения, всичко това се приема. Сега да пристъпим към дневния ред. Както вече ви казах, имаме доста съобщения. Те са свързани в голяма степен с темата за емиграцията. Има съобщение на, по шенгенската система. Започваме и със съобщение по директивата за санкциите и мерките срещу работодателите на незаконно пребиваващи лица от трети страни. Директивата е от 18 юни 2009 година. Комисията прие своето съобщение на 22 май и сега е готова да представи това съобщение на парламента, след което ще имаме дебат по него. Господин Шмидт, заповядайте за кратко изложение. Thank you very much, Mr. Chair. Um... Благодаря много, господин председател. Нека първо да кажа няколко думи за общата картина, в която се вписва тази директива, за общия контекст в областта на миграцията. Говорихте за това и вчера. Знаете, че има много хора, които идват в Европейския съюз и все още могат да си намерят нелегална работа. Нелегалните иммигранти без документи си намират нелегална работа, а има и си търсят нелегална работа, търсят по-добър живот, а пък много от работодателите са готови да ги експлуатират в строителството, почистването и прочее знаем, че има и много случаи на трафик на хора за нелегална заетост. Знаем, че нелегалната заетост води и до неплащане на задължения към бюджета, на социални осигуровки, например, и Затова е важно да се възприемат съответните санкции и да се предприемат мерки за идентификация на тези случаи, за намирането им. И се предвижда в случай, че някой човек е работил, е бил експлуатиран по този начин и му е било заплащано недостатъчно да получи компенсация от работодателя си. Т.е. директивата е насочена не срещу мигрантите, а срещу онези, които се изкушават да ги експлуатират. Директивата дава възможност да се е, дадат правни възможности за разрешаване на ситуации в отрасли, където често има нелегална заетост. Три са основните предизвикателства, към които насочна директивата. Първо, необходимо е да се провеждат достатъчно наброя инспекции – ако държавите членки не провеждат адекватни инспекции, няма как да се борят срещу нелегалната заетост и няма как да се погрижат достатъчно добре нелегалните мигранти да могат да се възползват от правата си. Ако няма достатъчно инспекции, директивата остава просто теоретична. Държавите членки са длъжни веднъж годишно да съобщават на комисията колко инспекции са били проведени и в кои отрасли са били намерени повече е, проблеми. През е, последната година положението не е особено задоволително. Не всички държави членки са подали информацията. Започнаха процедури за неизпълнение. Междувременно успяхме да получим всички доклади за 2012 година и е, е очевидно, че отраслите, в които има нелегална заетост, са строителството, е, селското стопанство, е, почистването на домовете и общественото хранене. Отраслите са подобни във всички държави членки. В някои държави членки по-малко от 1% от всички работодатели са били проверени през 2012 година. За сравнение в други държави членки процентът е 29. Това показва, че има доста големи разлики в приложението от една до друга държава членка и може да се окаже, че работодатели, които нарушават закона, могат да избегнат наказанията. Изготвили сме нов формуляр за подаването на доклади и е, тази година нещата са доста по-добре. Получили сме вече всички доклади от е, държавите членки. Но отново трябва да се каже, че инспекциите са от решаващо значение за установяването на случаи на нелегална заетост. Финансовите и наказателни санкции са другата важна брънка в тази директива. Във всички държави членки се предвиждат санкции, но тяхната строгост е различна. В 16 държави членки глобата се увеличава пропорционално с а, всеки един нелегално пребиваващ, който е нет от 300 в една държава членка до, а, до 10 000 в друга държава членка, ораторката не казва за коя валута става дума, от 854 до 100 000 в държавите членки е максималната глоба. В останалите държави членки и 500 хиляди в държавите членки а, с най-високите глоби. Работим много а, в тясно сътрудничество с държавите членки. Целта е да се постигне някакво съвместяване на санкциите, някакво а, координиране. Е, разбира се, е, е, това не означава, че те трябва да са еднакви, защото економическото положение в различните страни е различно. От там нататък правата на мигрантите, достъпа до правосъдие, подаване на жалби, достъп до защитни мерки. И там трябва да се направят повече усилия, да се положат повече усилия. Има възможности на нелегални е, мигранти да подадат жалба срещу е, своя работодател е, за дължими суми, които са неизплатени. Друг важен въпрос е задължението, предвидено в директивата, систематично да се информират мигрантите за техните права. Не всички държави членки имат конкретни разпоредби в тази връзка. И накрая, още нещо във връзка с правата. По някой път в, държав... в някои държави членки няма конкретни механизми за правна подкрепа на нелегалните иммигранти. И така, това са заключенията. Инструментът е важен, все още е доста нов. И нашите приоритети за следващите месеци са следните. Първо, по-настоящем провеждаме пълен анализ за начина по който е транспонирана директивата. Вече сме намерили някои недостатъци и е, ще разгледаме в повече подробности положението в различните държави членки. Имаме двустранни срещи с съответните държави членки. Е, има и среща на контактната група, е, в която участват всички е, експерти от държавите членки, за да се разрешат някои проблеми, свързани с тълкуването на директивата и там, където е необходимо да се разяснят някои неща официално, ще започнем и съответните процедури, а там, където не се прилагат, ще започнем процедури за нарушение. Това е положението в момента. Продължаваме е, работата си. Директивата е важна. Имаме впечатление, че с тази директива най-малкото механизма за установяване на случаи на нелегална заетост е подобрен чрез инспекции, но все още има какво да се направи. Благодаря, госпожо Шмидт, за да се структурира дебата, особено за новите колеги и хората, които не бяха тук вчера, съобщавам следното. Ако някой кой а, иска да се изкаже, трябва да ми даде знак на мен или, или на секретарията. Това е първоначален дебат. Не се предвижда е, непременно координаторите да се изкажат първи. Ако някой иска да се изкаже, трябва да е, даде знак. Вчера говорихме за Средиземноморието и работната група за Средиземноморието. Е, има различни начини да се реагира тук. Е, може с координаторите да се обсъди възможност за е, проучване или разследване или изслушване. Има най-различни варианти, така че когато правите своите коментари, не забравяйте това. Има различни въпроси, свързани с сините карти, с обединяването на семействата, с санкциите. Просто казвам всичко това, за да а, знаете как тече дебата и така. Госпожа Сипл има думата. Виргит, заповядайте. Благодаря. Искам да кажа, хубаво е, че се говори тук не само за санкции срещу работодателите, а говорим и за подкрепа на мигрантите, ако те не са били заплатени или лошо заплатени. От друга страна обаче съм загрижена да чуя, че тази директива няма конкретни измерения в много държави членки. Няма конкретни последствия. Няма контроли. Няма проверки. Е, говори се за 29%. Това означава, че много работодатели може да правят каквото си искат, могат да заемат, е, да ангажират нелегла, нелегални мигранти и могат да разчитат, че няма да бъдат открие, открити. Естествено това струва пари. От друга страна обаче комисията казва, че е, много пари могат да бъдат спестени. Тези хора не плащат социални осигуровки, не плащат даници. Така че би било много хубаво да се контролират работодателите. Не е въпросът, че хората работят. Въпросът е, че хората работят за много малко пари, че работят при лоши условия и че не, не могат да разчитат на никаква система, която да ги защити. Въпросът ми към комисията е, смятате ли, че може ситуацията да се подобри в държавите членки и да се накарат държавите членки да се поощрят, да заострят контрола и проверките? с цел да, подоб... да се подобри ситуацията на мигрантите и особено на нелегално работещите такива. Господин Спайрус. Госпожа. Благодаря. Интересно е за мен е, заключенията в документа. Интересно е, че този законодателен акт трябва да бъде стимул за легална миграция, за възможностите за легална миграция, но ние нямаме такива възможности, а хубаво е да има такива. Сега нелегалните мигранти. Техният брой може да се намали, като се даде възможност на хората с по-висока квалификация легално да заявяват желание за работа. Имаме в момента малко нелегални иммигранти. Значи идеята ми е, ако се увеличи легалната миграция, няма нужда толкова от е, контрол и проверки на нелегалната миграция. А по отношение на експлоатацията от страна на работодателите, трябва да използваме е, настоящото законодателство. То може би е достатъчно. Не, не става дума само за сезонните работници, за високообразованите а, работници. Трябва да помислим да разширим обхвата на легалната миграция. Това е моята идея. Така че всички да бъдат включени и ниско квалифицираните. Не става дума само за хора, за работодателите, които безкруполно експлоатират мигрантите. Много, много работодатели искат да помогнат на хората да печелят някакви пари. Така че не са само злонамерени работодатели, които искат да печелят, просто има и хора, които искат да помогнат. И за това им дават заетост. Следващият колега. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you, uh, Chair, for giving me the floor. Also, thank you. Госпожа Милнар. Благодаря на комисията за задълбочения и е, кри, критичния анализ на, на директивата. Вижда се, че има разлики между държавите членки, има разлики в е, наказателните акции, в е, другите финансовите санкции. Комисията казва, че няма да се предлага изменение на директивата. Моят въпрос е, как комисията смята да осигури едно добро ниво на приложение на директивата в целия Европейски съюз? Вие казахте, че говорите с държавите членки. Но ние смятаме, че вероятно би било разумно да се изготвят насоки за практическото прилагане на директивата, включително и е, опазването на правата на мигрантите. Въпросът ми е, смята ли комисията да направи това, да, им, да изготви такива насоки и има ли срокове за изготвянето им? Предвиждате ли такива? Господин Ститовски. Войчеховски. Благодаря. Благодаря на господа, госпожа Шмидт за нейния анализ. Имам един въпрос. Може ли да ни дадете повече информация за проверките и за контрола? И за това, кой какви контроли провежда, как се провеждат тези проверки и контроли? защото смятам, че този един процент, който споменахте, това нищо не ни казва, това е прекалено малко. И какви са последствията от тези контроли? Преди да стана депутат, аз работих, аз бях директор в една фирма, т.е. бях работодател. И не може на базата на тези контроли да се каже дали има легални или нелегални, а, нелегално наети мигранти. Интересуваме структурата и начина на провеждане на тези проверки. Госпожа Бьорк. I'm here. Eh, jo, eh, från Гое смята, че е, за нас тази директива е много трудна. Основната правна, правна база на директивата е борба срещу нелегалната миграция. Така се каза. Радвам се обаче, че Става дума в директивата и за укрепване на правата на мигрантите. Когато обаче комисията говори за различните предизвикателства при правоприлагането, виждаме проблем именно при опазването и защитата на правата на мигрантите. Говорихме с много организации, които работят с, с хора в такава ситуация и, те, и тези организации ни казаха, че рисковете са огромни. Най-напред е, има наказание от страна на работодателя, т.е. или сте уволнени, или си губите работата, или пък е, сте заплашен от е, депортация, или, или затвор, или пък е, ви грозят други опасности – много трудно е за тези хора да получат в последствие възнаграждението си. Според мен трябва да се съсредоточим върху правата на нелегалните мигранти. Санкциите, според мен, наказанията не са ефективен начин да се борим с нелегалната заетост. По-добре е да укрепим правата на хората, така че те е, да се оплакват, да имат коража да се оплачат, когато бъдат експлуатирани. Интересно ми е да разбера от комисията какво смята да направи именно по укрепването на правата на трудещите се, т.е. На, на нелегално заетите мигранти. Госпожа Стивенс. Искам да благодаря на комисията за презентацията. Имам обаче няколко въпроса. Хубаво е да бъдат достигнати тези иммигранти и да бъдат информирани за техните права, но те са нелегални. Как ще стигнете до тях? Какви мерки е, искате да предприемете. Може би трябва да се говори с работодателските организации. Там може би трябва да се започне. Така може най-ефективно да се борим срещу трудът на черно. Значи сътрудничеството с работодателските организации, сътрудничество с синдикатите. Това според мен е важното. За да се открие най-напред хората, които работят на черно, всичките тези структури. Освен това, ролята на полицията, е, каква е тя? За сега ние говорихме за работодатели, за работонаематели от трети страни. Обаче, имате ли статистика и за нелегално работещи а, европейски граждани? Тоест, е, не мигранти от трети страни, а европейски граждани. Имате ли информация за това? Има много източноевропейци, които работят в е, тукашните страни на черно и те не разполагат за социална застраховка или защита. Това е също важен проблем. Германия, Холандия и Франция. Това са страните, в които, е, за които имаме необходимост от по-добър преглед. Сътрудничеството с трети страни също трябва да се подобри. Но третите страни, дали те са склонни да задълбочат сътрудничеството? Можете ли да ни кажете нещо за това? И можете ли да ни кажете, кои държави членки се справят по-добре и кои по-зле? Това засяга оценката на цялостната ситуация. Благодаря. Джин Ламбертс. Благодаря. Исках да попитам за сътрудничеството с е, дирекция, главна дирекция заетост. В комисията по заетост ние говорихме за платформа, между държавите членки и инспекциите в, в, на пазара на труда. Говорихме за това в контекста на засегнатите тази сутрин въпроси права на работниците и условия на труд. Въпросът е за контрола на статуса мигрант. Не бива нещата да се объркват тук с въпроси за а, осигуровки и за страховки. Мисля, че основните права на работещите това е нещо, което трябва да вид в, а, за всички видове работници. В политиката на тройката и в други политики а, нещата не са достатъчно добре застъпени. Сега за последствие за, възнаграждение за получаване на, въз... на в последствие на възнаграждението. Държавите членки предвиждат само а, възможности в гражданския процес това да се случи, но те са доста резервирани. А, само чрез а, съдебно дело може да се изиска такова нещо. А, това е голям въпрос за държавите членки. Интересуваме каква е връзката с Генерална дирекция за етост? Защото и тук става дума за сътрудничество в контекста на инспекциите. Комисията каза, че Това е законодателен акт, който не е сам в целия пакет, в целия контекст. А, тук се засягат въпроси за трудовия пазар, но цялата директива е част от общия пакет за мигрантите. Например, директивата за сезонните работници и други директиви – така че ние тук работим, да, работим с комисията по заетост. И работим по въпроса за инспекциите на трудовия пазар. Ако обаче се интересувате от това, от тази проблематика, може би е интересно да видите как се развиват тристранните срещи. Госпожа Уинберг, правилно ли произнасям? Благодаря. Благодаря на комисията за доклада. Аз след тематиката и развитието в тази област. Интересуваме начина по който става докладването и начина по който са структурирани проверките. Аз съм нов член на парламента и трябва да призная, че ние нямаме такъв проблем, но ние сме една от страните, в които е, проверките наистина не се правят достатъчно добре. Ние не измерваме броя на нелегалните мигранти, ние нямаме представа за това. Но по принцип е, образователната ни система, здравеопазването ни е отворено за всички, то е общо. Но това е проблем, така е. Въпросът е, какво се случва, когато хората не са застраховани, какво се случва с тях, когато те имат здравословен проблем. Мисля, че това е проблем, който заслужава нашето внимание. Не може да се загърби проблема. Благодаря. С това изчерпахме колегите, които искат, искаха да се изкажат. Виждам, че имаме представител на съвета, на председателството. Искате ли да кажете нещо? Assolutamente, e scusandomi per il ritardo in primo luogo. No, mm, semplicemente per... Да, разбира се. Исках да потвърдя, че ние се отнасяме много сериозно към темата миграция. Както знаете, това ще е една от водещите теми и за италианското председателство – Естествено, че ще разгледаме и въпроса за санкциите. По-настоящем работим най-вече върху директивата за студентите и изследователите, но това не значи, че ще загърбим темата. Благодаря на комисията, ще следим. Да, възможно е да се предприемат и други действия. Председателството ще си реши, разбира се, но може да организирате изслушвания, специални групи, а сега да чуем отговорите на комисията. Благодаря ви, господин председател. Както беше посочено, ние искаме всеобхватен подход. Директивата прави точно това. От една страна се прокарват правните пътища. Имаме директивата и за сезонните работници, и за правото на събиране на семействата, и синята карта, за която ще говорим по-късно днес – всички тези директиви са много амбициозни. Те позволяват на младите хора да дойдат в Европа съвсем законно. Имаме и текстовете за единото разрешително, прияти преди няколко години, които предстои да бъдат транспонирани. Имаме и текстовете за работниците мигранти. Следователно, на европейско ниво се работи достатъчно, но тук се намесват и националните правомощия. Някои държави предпочитат да работят с квоти и ограничения. Директивата е част и от нашите усилия да работим върху привлекателния фактор – и проблема с незаконния трафик на хора. Знаем, че има мнозина, които очакват да намерят тук по-добър живот и затова са готови на всичко да дойдат в Европейския съюз. Именно затова сформирахме специалната група. Ние искаме един по-обхватен подход, който да включва и борбата срещу трафика на хора и каналджийството. А по конкретния въпрос за проверките, ще кажа, че за сега е рано да преценим дали има подобрение в сравнение с мината година. Разполагаме със сигурност с по-изчерпателна информация от държавите членки този път, но ще трябва да я анализираме – при проверките е важно да се набелязват и цели за конкретните държави членки. Ще видим доколко това е необходимо, дали да има конкретно постижими цели във връзка с работодателите. Тези цели, разбира се, могат да бъдат различни за различните държави. Преминавам и към темата информация. Имигрантите не са добре информирани, но не е никак лесно да стигнем до тях, за да ги информираме, тъй като така или иначе те влизат незаконно. По-скоро трябва да уведомяваме работодателските организации – и да се работи с отделите по външни работи. Да се разгледа законната иммиграция, да се работи с работодателите и представителите на синдикатите. Това е въпрос, който може да се разгледа, както казах, на това ниво и те съответно да бъдат по-активни не може всичко да се оставя само на официалните власти в държавите членки. Нещо друго, което е много важно за нас правата и тук информацията е важна. Платформата, която предлага комисията за проверки на пазара на труда, е разработена заедно с Генерална дирекция заетост. Ние работим често с тях изобщо по законите, по въпросите и на законната миграция – За това е ставало дума и при други обсъждания. Надявам се да съм отговорила. <coughs> Много ви благодаря. Вие се съобразихте с времето си. Мисля, че веднага можем да преминем към следващата точка. Директивата от 2003 година за правото на събиране на семейството. И тук темата е свързана с емиграцията. Принципно знаем, че това е тема в правомощията на държавите членки. Правомощията на Европейския съюз тук са доста спорни – е, що се отнася до правото на събиране на семейството, директивата беше важна крачка напред, но имаше някои проблеми при изпълнението. Може би комисията ще ни обясни какви са тези проблеми на изпълнението и доколко разпространени са те. Знаем, че това е въпрос компетенциите на държавите членки, но Европейския съюз също трябва да изпълнява своите отговорности и да следи как се прилагат такива текстове, особено тези за правото за събиране на семейството. Обръщам се към комисията. Можем ли да получим актуалната информация по тази директива? най-вече нейното изпълнение. Благодаря ви, господин председател. Тук имаме насоки. Съобщението съдържа най-вече насоките за изпълнението на директивата – Принципно директивата е много млада, тя е от 2009 година, трябва да се транспонира до 2011 година. Струва ми се, че преди да излезем с насоки относно санкциите, това се отнася до санкциите за работодатели, предишната директива, която обсъждаме, ще ни трябва време. Докато в случая с директивата за право за събиране на семействата, нещата са малко по-различни. Областта е важна и ясно е, че правата на мигрантите да се събират за своите семейства са свързани с правото на семейен живот. Трябва да кажа обаче, че директивата съдържа доста пожелателни клаузи, Принципно тя беше прията с единодушие от държавите членки, но това единодушие е свързано именно с неяснотата и твърде общото звучене на някои от текстовете. Една от целите на директивата е да подпомогне членовете на семействата да се събират с законно пребиваващи мигранти. Това са граждани на трети страни или граждани на трети страни, които се събират с граждани от Европейския съюз. Имаме и свободното движение на граждани на Европейския съюз. 2012 година, това са последните данни за всички държави членки, с които разполагаме, в Европейския съюз са влезли 443 000 граждани на трети държави, за да се съберат съответно с граждани от трети държави. От Европейския съюз 227 000 Както виждате, това са доста хора, които влизат в ЕС именно за да се съберат членове на семейството си, но трябва да се каже, че целта на директивата е именно да защити семейството и това означава, че ако някой пребива в Европейския съюз, има право да работи тук, то би трябвало да има право и да живее с семейството си. Трябва да се избягват обаче злоупотребите, като уредените бракове и така нататък. Що се отнася до изпълнението, още 2009 година разбрахме, че има проблеми с него. Имахме и зелената книга, организирахме публични изслушвания с 230 заинтересовани групи през 2012 година. Основният въпрос при това допитване беше какво трябва да се промени в директивата. Резултатът беше недвусмислен. Казаха ни, че директивата няма защо да се променя. От друга страна, ние разговарихме с експерти от държавите членки, седем такива заседания до сега. Разговаряхме и с неправителствените организации и гражданското общество. Второто заключение по изслушванията беше, че трябва да се работи по-добре и на трето място да се изготвят насоки. Ето това е представено днес и пред вас. Имаме доклада за изпълнението, имаме тези публични изслушвания. Ясно е, че държавите членки се нуждаят от по-конкретни насоки. Необходимо е и на европейско ниво да се разбират по-добре тези законодателни норми. Трябва да кажа, че изготвянето на насоките не беше лесно, тъй като тук няма достатъчно практика. Само три решения на съда, две дела които са оттеглени. Така че няма на каква съдебна практика да се опрем. Но тук работим заедно с държавите, членки и гражданското общество и това ни помогна и при насоките. За съдържанието виждате, че са обхванати различни аспекти. Няма да навлизам в подробности, за да не бъда твърде многословна. Ние сме обърнали внимание на обхвата, както и на някои от определенията, като разумни очаквания за постоянно пребиваване, минималната възраст на съпруга, съпругата. Дават се и някои указания за таксите, за сроковете на процедурата. Разглеждат се и въпроси, свързани с общественото здравеопазване, обществения ред, медицинските застраховки и срока на изчакване. Също така правото на влизане, правото на пребиваване. Това са общи принципи. Текстът е дълъг и трябва да кажа също така, че не е много лесен, за това и го представяхме нееднократно пред представители на гражданското общество. Отзвукът е положителен. Какво предстои? Ще продължим да даваме и повече информация, за да може хората с някакъв проблем да се обърнат към съда в тяхната държава, може би съдът ще се допита до Европейския съд и така постепенно ще имаме повече съдебна практика. Сформират се и групи за контакти. Наблюдаваме изпълнението на директивата. Имаме и мрежата за това. Освен това, Имаме и проучване за вторичното законодателство в държавите членки. Ето до тук сме стигнали. Много е важна информацията. Тя беше Важна е и при директивата за санкциите, но и при тази за правото на събиране на семействата. Uh, Много е важно тези права да се зачитат. Благодаря. Thank you, Mr. Schmidt. Um, okay, we just have one speaker. Um... Госпожа Бьорк иска да се изкаже. Eh, Благодаря много. От името на групата на Обединената левица приветстваме насоките, които бяха изложени. Даваме си сметка, че съвсем не е лесно хората да се опитват да, обедини, да обединяват семействата си, нещо, което е човешко право, така че приветстваме въвеждането на тези насоки. Разбира се, бихме искали да има по-добра основна директива а, с а, по-силни права за обединение на семейството още от самото начало. Интересно е да се види как се използва административната процедура, когато се поиска обединяване на семейството. Оказва се, че съществуващите проблеми са основно свързани с това, че много хора, които се опитват да съберат семейството си, не могат да го направят, защото им се искат документи, които или много трудно се намират, или просто не се издават. посланици, посолствата а, не си дават сметка, че искат толкова трудно намираеми документи. Още един проблем. Има хора, а, пострадали от домашно насилие, жени, а, пострадали от домашно насилие, които напускат а, които са дошли в съответната страна чрез клази за обединяване на семейството, след това напускат съпруга си, те трябва да имат право да остават и тези насоки трябва да се види как се прилагат държавите членки, как точно се е, оказва контрол върху държавите членки, за да може да се гарантира спазването на, това, на всички човешки права, включително и на правото на обединяване на семейството. Благодаря. Едно беше изказването само, но а, засегна доста важни теми и по-конкретно темата за приложението, която е сериозен проблем в доста държави членки. И така, даваме отново думата на комисията. Госпожо Шмидт. Uh, uh, Благодаря много. Това са просто насоки, разбира се. Е, не са задължителни, просто представляват позицията на комисията. Нещата могат да се развиват напред. Е, съдът може да отсъжда различно за бъдеще но както казах е важно да се разгледа транспонирането в държавите членки на тази директива. Когато оценяваме на законодателството в национален план и транспонирането по-конкретно в това законодателство на директивата, ако има някои неясноти при тълкуването, винаги ще се обръщаме към тези насоки. Има и някои дела, някои са преустановени, предполага се, че ще има още за бъдеще. И във връзка с тези дела, когато подготвяме позицията на комисията за представяне в съда, отново ще се основаваме на тези насоки, които току-що изложих. Както казах, насоките бяха представени на държавите членки и като цяло техните позиции бяха доста положителни. Държавите членки, надявам се, ще вземат предвид тези насоки. Ще следим процеса внимателно. Благодаря. Благодаря, госпожа Шмидт. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Последната точка от този пакет синята карта, директивата и приложението. Директивата бе прията през 2009 година. Колегите знаят за нейното съдържание. По това време парламента следваше само да дава мнение по тези теми. Юни 2011 година бе крайния срок за транспониране. Доклада за транспонирането бе изготвен през май тази година, вземайки предвид приложението през 2012 и 2013 година. Тази синя карта в общи линии е Нещо подобно на зелената карта в Съединените щати, т.е. възможност да се дадат правни е, легални възможности за пребиваване и работа за високо квалифицирани работници и служители от други държави. Приложението на тази е, директива е изключително важна тема и е, очакваме да видим какво има да ни разкаже комисията за приложението. Давам думата на комисията. Много е важна тази тема. Важна е, защото е много трудно да се конкурираме за привличане на таланти с целия свят. Европейския съюз не е единственото място, което има някаква притегателна сила за изключително високо квалифицираните или талантливи хора. Много хора се насочват към Съединените щати, към Канада, към Австралия. И за това взехме решение да се предприемат е, мерки е, за привличане на такива хора, които могат да ни помогнат с економически растеж и конкурентна способността и които могат да помогнат също така за справяне с ситуации, в които в някои отрасли липсват работници и служители. Именно в този контекст бе представено предложението за синя карта и е, контекстът е все по-засилен и в днешно време. Целта е да се даде възможност работниците и техните е, семейства да могат е, да е, пребивават, да имат е, съответния правен статут, да имат определен набор на права и да се улесни мобилността в Европейския съюз. През 2011 година са били издадени 3600 държави членки и 1000 от над 1000 за ам, членове на семейството. Повечето от сините карти са издадени от а, е, Германия. А, наистина а, впечатляваща разликата между Германия и останалите. През 2011 2584 са издадени от а, Германия, 461 а, карти са издадени от следващата държава. Виждате каква е голяма разликата. Следващата държава е Испания. Има и държави, които не са издали нито една зелена карта. През 2013 година официалните данни за държавите членки от Евростат показват, че броя сини карти се увеличава а, на 2499. Отново Германия е страната е издала най-много от тях, е един, над 11 000, Франция 371 е втората държава. Откъде идват хората, които вземат сини карти? Основно Азия, след това Източна Европа, Южна Америка, основните страни на происход през 2012 година Индия 699, Китай, Русия, Съединените щати и Украина. Какви бяха основните заключения на доклада. Първата точка не е изненада, вземайки предвид статистиката, а именно има голяма разлика в броя сини карти, които се издават от различните държави членки. Разбира се, економическото положение в съответните държави членки се отразява на издаването на сини карти. Ако економическото положение в съответната страна не позволява да се привличат високо квалифицирани лица от а, трети страни или ако се привличат достатъчно от страни от Европейския съюз, не е необходимо да се търсят такива служители в чужбина. Размера на държавата членка също се отразява. Има обаче и други фактори, които се отразяват на издаването на сини карти. А, например, начина по който се промотира съответната синя, а, синята карта в съответната страна. Има много а, хора, които а, проучват как да се преместят в държава членка в Европейския съюз, но им се прилагат основно националните правила, не им се предлага информация. Има високо квалифицирани работници а, и служители, които а, има вероятност да отидат по-скоро в една, отколкото в друга членка – включително а, квоти за допускане, въвеждане или не на а, тест на пазара. Това се решава държавите членки. Периода на валидност също се решава държавите членки от една до 4-5 години. Процедурните мерки, а, приложението на прага, за заплатите и така нататък. Така че има различни елементи, които могат да се отразят на издаването на синята карта. Друг важен елемент е да се има предвид, че държавите членки могат да запазят националните схеми а, и те да продължат да действат успоредно на схемата за сини карти. На второ място, а, националните схеми често се конкурират с сините карти. Държавите членки имат право да ги запазят. Десет държави членки имат конкретни разпоредби в миграционната политика. Седем държави членки имат отделна политика, насочена към високо квалифицираните мигранти. Някои държави членки се съсредоточават върху конкретни групи и по-конкретно изследователите, в е, научната сфера. Както знаете, наскоро се прие директива за, прена, за а, прехвърляне на служители от един а, клон на фирма в дадена държава в а, друг клон в друга държава. Има и други е, условия, които могат да се отразят на националното право. Има и конкретни отрасли, които се покриват от националните схеми информация, комуникация, технологии, е, помощ в дома и финансови услуги. Пример, през 2013 година, както каза, Германия е издала над 11 000 е, сини харти и само 11 карти по националната схема. В други държави членки има повече разрешителни за престой по националната схема, отколкото по схемата за синя карта. Като цяло преговорите за сините карти бяха доста трудни, беше необходимо да се постигне съгласие и то с единодушие, така че и това се отрази на съдържанието на директивата, както и на възможността да се прилагат националните схеми в държавите членки. Държавите членки също така може би искаха да запазят и някакъв вид възможност за конкуренция една с друга, а, сега се вижда, че след кризата конкуренцията е по-скоро с други части на света. Нещо, което трябва да се вземе за предвид за бъдеще. По-настоящем се безпокоим а, от някои а, затруднения в транспонирането, а, недостатъчна координация, ограничаване на а, правата и е, не въвеждане на е, мобилност в рамките на Европейския съюз, защото е, е, тя по синята карта е по-малко привлекателна, отколкото по директивата за вътрешни трансфери е, в, е, е, от международни фирми. Срещаме срещаме с държавите членки в групи в контактни е, групи. Последната среща беше през юни. Е, обсъдиха се някои е, трудности. Събираме и информация за някои аспекти, които не са засегнати в достатъчна подробност в доклада, защото нямахме информация, а именно заплатите и праговете, разходите за реадмиция, приложението на тестове, свързани с пазара на труда и други. И така, информацията, както казах и по-рано, е много важна. Е, продължаваме да работим по портала за иммиграция на Европейския съюз, за да подобрим неговото съдържание. Благодаря. Благодаря, госпожа Шмидт. За колегите, които не бяха тук, когато започна работата по синята карта, работата бе подета от Франко Фратини. Интересно е, че сега имаме ново италианско председателство, от лична симетрия, в която може много добре да разгледаме синята карта. Когато бе въведена синята карта, бе хвалена като нещо като европейска зелена карта, но сега виждаме, че броя на издадени такива карти е изключително малък. Германия се опитва да, да спазва правилата, но като цяло броят е изключително малък. Много от, в много от случаите има конкуренция между системата за синя харта и националните системи. Комисията може ли действително обаче да анализира дали синята карта е била засегната от затягането на коланите, защото в крайна сметка бюджетните ограничения се отразяват и синята карта бе въведена точно преди кризата. И се надявам, че тук ще чуем предложения, които да, да помогнат на Европейския съюз но същевременно е добре да се проучи дали не се отнемат е, някои изключително ценни таланти от развиващите се страни. Това са въпросите, някои от тях са провокативни, исках да ги е, задам, защото е много важно да се види дали си продължава е, дали продължава да си заслужава да се работи по това предложение тъй като първоначално мислехме, че ще има доста по-широко приложение. Госпожа Грисбек има думата. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с казаното от вас. А, като заключение, поне това, което представихте, и е, отчасти, и а, е, с а, казаното в края на вашето изказване. Е, действително, е, предложението се отразява на много е, е, граждани. Е, бе въведен е, тази възможност в е, контекста на допитване до Европейския парламент – по настоящен вече в тази област нещата стават другояче. И трябва да кажа, че съм малко разочарована от съдържанието на презентацията, от елементите, които бяха представени по-скоро. Вижда се, че приложението на тази мярка е доста неравномерно и а, е, че на практика а, е, последиците са а, е, пренебрежими. Има огромна разлика от държава до държава. Това се вижда в таблицата, приложена към доклада, представена от госпожа Шмидт. Разликите са огромни. Включително от година до година картите, които са издадени в една и съща държава. Ето, например, Германия от 2000 се минава на 14 000, казва ораторката. Има държави членки, в които няма никакви сини карти. Доста изненадващи са тези цифри, като се има предвид, че тук имаме възможност, която се очакваше да се използва е, е, доста е, широко и, и да не влезе бързо. М опитахме се да направим така, че процедурата да е достатъчно проста, да се направи нещо все пак и по отношение на риска от изтичане на мозъци крайна сметка опитахме се да изкопираме това, което правят американците с зелената си карта, която реално е стимул за економическото развитие. Но, както казва госпожа Шмидт, тук има от една страна проблеми свързани с конкуренцията, кориращи се възможности в националното право и а, второ, свързани с а, приложението и кризата. Пет години по-късно положението в Европа е такова в много държави и членки, включително и във Франция, че смятам, че трябва да окажем малко повече натиск за приложение съжалявам, че трябва да кажа, че предложението, направено от комисията, реално не е предложение, а е заключение. Заключение за това как стоят нещата и че реално много-много не работят. А всъщност, в крайна сметка, заключенията са други. Пет години се е, е, предлага тази възможност. Е, нейното приложение е изключително неравномерно и тя има своето влияние върху миграционната политика. Това всъщност е един аргумент, който може да се използва положително във всички държави членки. И така моето предложение към госпожа Шмидт е да се види дали без да се предоговаря директивата има някакви възможности да се предвидят някои действия, да се направят някои предложения, например. Ето, ам, аз бих предложил по-скоро мерки от областта на мекото право, т.е някакви насоки, които да стимулират прилагането на тази възможност и които да помогнат за някакъв напредък. Важно е да се вземе предвид значението на легалната иммиграция за привличане на онези хора, от които Европа има нужда. и е много важно да се подобри функционирането на тази мярка. Ако ли не, по-скоро трябва да се премахне. Благодаря. And, uh, of, of Това е началото на дискусията ни, така че трябва да информираме комисията за нашите становища. Нека напомня на колегите, че Основните проблеми са осъзнати от комисията и основният проблем е, че има национални системи и те се конкурират с европейската система за синя карта. Е, системата на синя карта е съвсем различна от тази на зелената карта в Штатите. Просто е, политическите култури са съвсем различни. Системите са съвсем различни и това вече се вижда. Тези два фактора оказват влияние върху цялата система. А така че трябва сега да създадем дискурс, в който да се движим и трябва да решим дали искаме да спасим тази система или да да престанем да използваме. Извинявайте, че съм така провокативен, но трябва да мислим в тази в тази насока, госпожа Сепъл. Да, доста положително се виждат нещата на, като цифри, но могат да се тълкуват и по друг начин. Това, което се случва в Германия. Сега синята карта и националните системи. Въпросът е, тези страни, в които има национални системи, какво се случва с системата за синя карта? Дали тя изобщо не се използва, защото не е достатъчно атрактивна? Или пък е, националното законодателство е по-добро и синята карта ни не се използва? Вижда се, в Германия има много хора, които са е, дошли в страната чрез синята карта, но пък не, няма статистика за а, е, легалната миграция чрез а, е, националните системи. Освен това няма компаративно а, изследване между двата вида система, системи. Винаги се казва, че условията за влизане чрез синя карта не са достатъчно привлекателни. Някои държави предлагат чрез националните си системи по-добри условия. Така че тук едно сравнение е много важно да се сравни синята карта с а, националните системи. И всичко това може да се сравни с системите на други, трети страни, защото ние се конкурираме с тях. И на тази основа може да решим дали искаме да направим подобрение в системата на синя карта или да я забравим. Изобщо. Госпожа Сламберчин. Благодаря. Аз имам няколко въпроса. А именно, колко европейски делегации в трети страни разпространяват информация за системата синя карта. На второ място. А какво може да се направи изследване и може да се направи запитване сред мигрантите работници и служители, каква, коя система предпочитате, национална система или синята карта? Синята карта трябваше да предложи една определена степен на свободно движение в Европейския съюз. Докато пък националните системи ограничават е, мигрантите само в страната и само до един работодател. Тоест, дали мигрантите предпочитат системата на синя карта, която им дава възможност да се движат в Европейския съюз и да имат избор? Освен това, дефинициите. За какво става дума тук? За високо квалифицирани хора или хора с много високи умения? Това не е едно и също а, това, което, от което има нужда бизнеса, също не е винаги едно и също в различните държави членки. Хубаво е да се запитат и работодателите дали системата синя карта им дава възможност за избор, т.е. те да избират хората, които да наемат. Да, това беше интересно, казва председателят. Следващият оратор е Сесил Кенги. Grazie, è una, è un, questo è un argomento molto importante, anche considerato. Благодаря. Това наистина е нещо много важно, като се има предвид, че в Италия нещата са проблематични. Според мен системата синя карта не функционира добре в моята страна. Е, хората нямат достатъчно информация и ако попитате хората за системата синя карта, повечето няма да знаят за какво става дума. синята карта или националните системи, държавите членки можеха да избират. И това според мен беше грешка, защото така не се опосредства, не се поощрява привличането на висококвалифицирани мигранти. Освен това, Наистина, съгласна съм с преждеговорившата колежка. За, какво, за какви работници става дума? Виси, високо квалифицирани а, работници. Така ли добре, но има много често високо квалифицирани работници, които не отговарят на изискванията на, за, за синя карта. Особено в момент на криза, трябва да помислим за дефинициите, защото в криза човек не може много-много да избира. Хора с съответни дипломи, с съответни квалификации трябва, е, на тях трябва да им се помогне. Но сега трябва да действаме превентивно и по-структурирано. Така че синята карта е един добър подход. Той може да се подобри. И, но не сме постигнали една добра система. Защото когато хората пристигнат в дадена държава, те подлежат често на националните системи. И когато искат да продължат престоя си, заявката им се отхвърля и е, подобни пречки обезкуражават потенциални работонаематели. Значи с три неща трябва да се занимаваме. Не би трябвало да действаме краткосрочно. Това означава, че не бива да се променят непрекъснато критериите за синя карта. не бива да се ръководим от а, краткосрочни събития, например световното изложение в Милано. то в някакъв момент преминава и отново се сменят критериите. А от някои политически партии е, синята карта се кри, критикува, защото, видите ли, е, е работ, безработицата била много висока. Но нещата тук се объркват. Става дума за високо квалифицирани работници и служители. Искам да помоля комисията да дадат повече възможност на държавите членки за повече действия, за повече собствени решения. Синята карта може да се използва за възможност за преосмислене на е, помощта за развитие. Повечето от хората идват от Азия, а не от Африка. В такъв случай трябва да помислим за отношението си с африканските страни. Може да обвържем синята карта с външната политика, с помощта за развитие. Защо има толкова малко хора, е, квалифицирани хора в Италия от тези страни? Има много хора със съответните дипломи, които обаче бяха отхвърлени и не бяха включени в системата си на карта. Така че такива случаи също трябва да се, по, да се анализират. Председателят, да, имаме връзката между държавите на происход и синята карта. Тази връзка се анализира в доклада. Благодаря за твоя акцент. Ана Гомеш има думата. Аз нямам съмнение за това, за, за това защо синята карта не се използва. Кризата, това е въпросът. В много държави членки ситуацията е такава. Ето, например, в Португалия. Португалия изнася мозъци и Португалия не е изключение. Затова има малко приход от трети страни високо квалифицирани професионалисти от Португалия отиват в Германия, например, и Обединеното кралство, особено лекари и медицински работници, но и извън Европейския съюз. Ето е, норвежците, т.е. Норвегия е също дестинация за високо квалифицираните португалци. И това има огромни последствия за развитието на дадена страна. Синята карта трябваше да привлече работници в Европейския съюз отвън. Но нещата се, така както се развиха в Европейския съюз, доста обърка тази концепция. Значи, искам да поми, попитам комисията, каква е връзката с економическата криза и с разпределението на работната сила в самия Европейски съюз. Не може тези събития в Европейския съюз да се разглеждат отделно от сегашната система на синя карта. В момента синята карта улеснява легалното пристигане на хора от трети страни, тези хора са по принцип високо квалифицирани и, ко и които биха могли да бъдат използвани при признаване на техните квалификации, могат да бъдат използвани в економиките на държавите членки. Ето, например, има граждани от Украина в моята страна и други хора, които са високо квалифицирани които работят в много, които вършат черна работа, защото квалификацията им не се признава. А ето синята карта дава възможност за признаване на квалификацията. Ето, е, хора, които са беженци или попаднали по други поводи в Европейския съюз, могат да използват тази система за признаване на квалификациите. Аз мисля, че нещо е много по-важно от синята карта. Това са златните визи. Цветът е друг. Но мисля, че последствията от тази, от тази политика на златната виза внася, комис, внася престъпност в Европейския съюз. Председателят. Много ще е трудно а, да се преодолеят последствията на е, политиката на економика. Следващият оратор. В Швеция имаме друга система. През 2009 приехме закон за иммиграцията, който обхваща както високо квалифицираните, така и ниско квалифицираните хора. И това според мен утежни ситуацията. Може би за това в Швеция има толкова малко хора пристигнали вследствие на системата синя карта. Ако погледнем таблица 3, където се сравняват националните системи, мисля, че ясно се вижда, че трябва да имаме законодателство, което включва всички мигранти, които и търсят заетост, не само високо квалифицираните. Трябва ни законодателство не само за експертите и високо квалифицираните професионалисти. Когато синята карта бе въведена, смятахме, че това е много егоистичен начин от страна на Европейския съюз да се избира само най-доброто. Има много хора, които искат да дойдат и да работят. Не може да ограничаваме тази възможност само за е, високо квалифицираните. Трябва да помислим и за някои от най-бедните страни в света. Необходима ни е обща система. Благодаря. Господин Лопес Екилар. You, going... Благодаря ти, Клод. Моите въпроси към комисията са свързани до голяма степен с това, което каза госпожа Гомес току-що, защото знаете, че години наред имаме доста отрицателно отношение и към законната миграция – и всъщност това са годините, през които Европейския съюз преживя най-голямата криза в своята история до сега. Като говорим за тази директива, то трябва да отчетем, че има какво да научим от нея. На първо място целта на директивата беше да привлече високо квалифицирани работници. Това до някъде е свързано с изтичането на мозъци и економическата миграция. Както казах, това са високо квалифицирани хора, много често завършили университети. Те често идват от южните държави, на Европейския съюз. Ана Гомес спомена и Испания. Ние виждаме колко от младежите ни напускат Испания по економически причини. Това е економическото изгнание. Това са високо квалифицирани хора, които отиват в Обединеното кралство, Германия. Затова искам и да попитам комисията Тези граждани от трети страни, които се местят в Европейския съюз, какъв професионален профил имат и съответно каква е бройката, а и квалификациите на европейските граждани, които се местят в друга държава членка. Може би това трябва да се разгледа по-подробно и да води и работата по целия пакет за законната миграция, по който комисията ще работи през едните пет години. Благодаря. Наистина, това трябва да се разгледа в контекста на целия въпрос за законната миграция. Следващия ни оратор Госпожа Перше, благодаря ви, господин председател. Вече мнозина се изказаха, направиха и своите заключения. На мен ми се струва обаче, че не всички от нас са разочаровани от заключенията. Те бяха очаквани. Всъщност, тук няма нищо изненадващо. Години наред Европейския съюз разработва най-различни статути. Ако вземем примера с Германия, виждаме, че случаите на синя карта се увеличават, но намалява пък регуляризирането в рамките на държавата. Тук няма нищо изненадващо. Необходимо е, разбира се, да бъда по-конструктивна затова и ще се спра на въпроса за държавата по происход. Необходимо е да се работи паралелно. Особено в страните, които са ни съседи в Средиземноморието. Споразумения за мобилност, за реадмисия, която да е задължителна – Споразумението за мобилност все още се очаква, но когато се разработва е необходимо да мислим за критериите и те трябва да са именно тези за синята карта. Според мен е необходимо да се работи с тези трети страни, по-конкретно имам предвид Тунис, например. Добре е да се работи и с обществените органи, и с синдикатите и неправителствените организации. Има какво да научим. Необходима е доста по-голяма последователност. Хубаво е и да сме в контакт с посланниците в Европейския съюз. Има още нещо, когато говорим за изтичането на мозъци към Канада и САЩ, например. Трябва да отчетем, че има все по-голямо изтичане на мозъци и към африканските страни, защото хората вече не получават визи за Европейския съюз, не се дават визи на студентите и за това потока се насочва някъде другаде. Както казах, трябва да научим своите уроци. И предстои много работа. Thank you very much. Um, Is... Благодаря, госпожа Лористи. Aitäh, härra esimees, ma räägin äh, eesti keeles. Äh, mul on väga hea meel, et äh, Благодаря. Много ми е приятно, че госпожа Гомес разшири темата на нашата дискусия. защото наистина трябва да разгледаме и въпроса за държавите, в които заплащането е много ниско, но има високо квалифицирани специалисти, които напускат родната си страна. Виждаме, че това се случва все по-често и в рамките на Европейския съюз. Не знам дали комисията предвижда или най-малкото обсъжда изменения в системата за синя карта, така че да се улесни мобилността именно на този вид граждани, като се избегне изтичането на мозъци. Например, много високо квалифицирани естонци напуснаха Естония. Това са завършили университета, специалисти, които се насочват към скандинавските страни, там получават два-три пъти по-високи заплати и ние оставаме без специалисти, не ни достигат лекари, не ни достигат технически експерти. За това трябва да мислим и за собствената си ситуация при засилената конкуренция в рамките на Европейския съюз. Как да се подобри конкурентоспособността в държавите членки, които имат нужда от това, вместо да каним хора от трети страни, нека да окажем някаква подкрепа на самите държави членки. Ние имаме националните си програми, но проблемът ни е, че няма как да заплатим повече, ако се сравняваме с Германия или Обединеното кралство. Благодаря ви. С това изказванията приключват и се връщаме към комисията. Знам, че някои от тези въпроси трудно ще намерят отговор, но все пак ви давам думата. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на френски. Защо директивата не доведе до желания ефект? Трудно е да се отговори. Направихме своя анализ възоснова на економическите показатели, сравнихме броя на карти, който е издаден, но резултата не е кой знае колко впечатляващ, като погледнем безработицата. Имаме и доста нисък брой, както виждате. Трудно е да се направят заключения. Има държави членки, които определят квоти при тази економическа миграция и там е трудно да се направят заключения, защото често квотите се определят възоснова на необходимостите, съответните отрасли, безработицата и така нататък. Аз споменах вече някои от основните фактори, някои национални схеми са по-привлекателни, така или иначе може да се направи сравнение между издадените сини карти от една страна и издадените национални разрешителни от друга, но и тук няма как да направя някакви категорични заключения, затова и не мога да ви дам отговор днес. Ние продължаваме да анализираме ситуацията. Европейската мрежа за миграция направи собственото си проучване на политиките на държавите членки за привличане на високо квалифицирани емигранти. Това проучване е от 2013 година и съдържа някои от отговорите – Притежателите на синя карта работят в определени отрасли. Вие попитахте кои, но и тук няма как да ви отговоря, защото бройката все още е много ниска и статистиката не е убедителна. Освен това и цифрите не са ми под ръка. Мисля, че имаме 133 душли като инженери, научни работници, 166 като менеджери, но това не са представителни данни. Малко сме разочаровани наистина. Ние трябва да следим транспонирането в държавите членки, последиците, но това не винаги може да се направи лесно. Както каза и госпожа Кризбек, Бъдещият председател на комисията, господин Юнкер, също подчерта, че Европейският съюз трябва да бъде привлекателен. И като виждаме колко лошо се изпълнява директивата за синята карта, може би трябва да помислим за един преработен вариант. Но вие знаете, че директивите не се преработват от днес за утре, така че трябва да се установи къде са липсите, защо в някои държави членки има повече сини карти, отколкото в други, какви са економическите показатели, да се направи оценка на въздействието, да се видят слабостите на действащата директива и да се очертае подхода за в бъдеще, както каза и господин Юнкер. Благодаря. Доста е очудващо, че не можем да получим информация от държавите членки, които са проблематични Трябва да кажа, че и ние в комисията не винаги получаваме желаната информация от определени държави, което е доста дразнещо. Благодаря много на представителката на комисията, която ни осведоми по три от нашите точки. Като ние ще следим какво се случва в тях и в бъдеще. Следващата ни точка е отново представене на комисията, този път от страна на господин Нилсен. Знаете, че два пъти в годината комисията изготвя своя доклад за функционирането на шенгенското пространство. Сега разглеждаме периода ноември 2013 до април 2014 година. Това сигурно звучи доста сухо, но колегите знаят, че през последните три години ние разглеждаме много внимателно работата по Шенген и ограниченията, свързани с сигурността. Непрекъснато следим, както казах, тази тема. Тя е важна част за работата ни в тази област, така че ще дам думата на комисията за редовния доклад. Заповядайте, господин Нилсън. Благодаря ви, господин председател. Както и вие правилно отбелязахте, ние се стараем да представяме два пъти годишно своя доклад, за да е ясно как работи шенгенското пространство – правим своя преглед, така че да можем винаги да набелязваме конкретните проблеми, да видим дали има някакво напрежение между държавите членки или институциите и съответно да предвидим време за разисквания и намиране на съвместни решения. Това е петия такъв доклад. Докладите винаги се разглеждат в съвета не винаги в парламента обаче за това и приветствам възможността да представя доклада, тъй като той е предназначен и за двете институции. Накратко, това, което се опитваме да очертаем в доклада, на първо място ситуацията по външните граници. Тук използваме възможно най-актуалните данни за разглеждания период. На второ място – информация за изпълнението на европейското законодателство от държавите членки, най-вече това е свързано с контрола на външните граници и премахването на контрола по вътрешните граници. На трето място развитието в свързаните области, разработването и изпълнението на политики, като визовата политика, визовата информационна система, политиката за връщанията и така нататък. Накратко, кое е основното по този пети доклад? По външните граници незаконното пресичане на границата. Тук ще ви насоча към доклада представен вчера от специалната група за Средиземноморието. Основният миграционен натиск е в Централното Средиземноморие, Италия, Малта. За това говорихме вчера, няма да повтарям. Също така, ако сравняваме с Централното Средиземноморие, както и данните от минали години, виждаме, че на други места ситуацията е сравнително стабилна по западните граници, натиска до някъде е намалял. В самото шенгенско пространство е трудно да се очертае картината заради липсата на проверки по вътрешните граници. Работим от известно време заедно с Frontex, за да получим информация за тъй наречените вторични движения – на граждани от трети страни, които нямат право на престой, но се движат между държавите членки. Имаме известен напредък, но ни трябва повече помощ от Frontex, повече данни и анализ, за да видим каква е картината с тези вторични придвижвания. Въпросът е важен, за да знаем цялостно как работи шенгенското пространство. По изпълнението на европейското законодателство, започвам с това за вътрешните граници, имаше два случая на временно въвеждане на проверки по вътрешните граници през разглеждания период. Първо Полша в рамките на две седмици по време на конференцията на ОНЕ за измененията на климата и Холандия, която имаше среща на върха по въпросите на ядрената сигурност, пак проверки в рамките на две седмици. Белгия 6 дни в началото на юни заради срещата на върха на Г7. И в трите случая комисията беше надлежно уведомено, обществеността също. Полша вече докладва и за резултатите от тези проверки и принципно няма никакво нарушение на европейското законодателство. Що се отнася до жалби и възможни нарушения от държавите членки, мисля, че на първо място трябва да се разгледат въпроса за полицейски проверки по вътрешните граници. Знаете, че те са разрешени стига да не са еквивалентни на граничните проверки. Но тук редовно получаваме оплаквания от граждани, които са били подложени на подобна проверка. Това е свързано и с проучването на пречки по вътрешните граници, например ограничения на скоростта на магистралата, Би трябвало това да се прави само когато го налага безопасността, а не защото се пресича границата. Пет държави членки имат такива проблеми и принципно там етапа на проучване е предварителен. Има една държава членка, която е повдигнала въпроса за отговорността на авиопревозвачите, що се отнася до вътрешните полети. Накрая, пак по изпълнението на това законодателство, три дела с държави членки по опазването на външните граници, принципа за невръщане и един проблем с свободното придвижване на граждани, когато пресичат външната граница. Работата в момента продължава. Нещо друго, което трябва да спомена, съветът все още не е отеглил изискването за вътрешен граничен контрол с България и Румъния, макар че тези държави са изпълнили изискванията, направена е съответната оценка, но решението е в ръцете на съвета. Още нещо важно. Започнахме работа и в комисията и заедно с държавите членки по новия механизъм за оценка по Шенген. Нещо договорено през есента на 2013 година. Новия регламент ще започне да се изпълнява от 27 ноември тази година. До сега сме приели многогодишната програма с график за проверките в държавите членки 2015 до 2019 година. Приели сме и стандартния въпросник, който ще бъде използван при всички такива проверки по Шенген. Следващата стъпка е приемане на програмата за 2015 година и оценката на 15-те държави членки до година. Включва се и оценка чрез неоповестени визити. Тези внезапни посещения които организираме. Получаваме и данни от Frontex, както и от Агенцията по правата на човека. Но, както казах, програмата ще бъде прията през есента тази година. Няма да навлизам в подробности относно някои други въпроси, разгледани в доклада, като визовата система, второто поколение на системата ШИС – при системата ВИС имаме актуализиране на данните. Изда... Разгледани са 6,7 милиона заявки за визи. При ВИС, при преминаването на външните граници, трябва да има автоматична проверка на пръстовите отпечатъци. Това е залегнало в доклада. При либерализирането на визовия режим и облегчаването на визовите изисквания виждаме, че има проблем с хората от Западните Балкани, които кандидатстват за обежище. По останалото няма да се впускам в подробности, но съм готов да отговоря на въпросите ви. Следващия шести доклад е предвиден за края на месец ноември тази година, както е обичайно. Благодаря ви, господин Нилсен. Обръщам се пак към новите членове. Това е доклад, който се прави два пъти годишно, но това временно въвеждане на проверки по границите е истинско изпитание, включително и за парламента, защото трябва винаги да си задаваме въпроса необходими ли са тези проверки – и на второ място, вчера говорих, че е необходимо да знаем какви са конкретните интереси на нашите колеги в комисията. Имаме колеги с конкретен интерес по Шенген, господин Коелио, господин Лопес Агилар, например, отдавна са проявили интерес и е, ще се изкаже първи. Господин Коелио. Е, благодаря. Господин председател, нека да благодаря на комисията за представения доклад. Е изключително добре изготвен доклад. Поздравления. Да, действително, много е важно да защитаваме шенгенската територия, особено шенгенското споразумение, особено сега, когато всякакви популистки партии се опитват да го поставят под въпрос. Затова е много важно да се анализират нещата, да се види какво работи, какво не работи и какво трябва да се коригира. И тук ще се спра на няколко неща. Първо, контрола по вътрешните, по външните граници. Полша, Холандия, Белгия страните, които бяха споменати, следва да използват процедурите по пропорционален начин. Трябва да се има предвид обаче а, и въвеждането на нелегални мерки за контрол по вътрешните граници. И мисля, че процедурата за нарушение, е подета от комисията срещу няколко държави, трябва да продължи. На второ място, нека да поздравя комисията която подкрепи позицията на парламента за Румъния и България. Трябва да се преодолеят блокадите, които са неоснователни и тези две страни трябва да се присъединят към шенгенското пространство. На трето място. Много се радвам да науча, че са предприяти нови стъпки, стъпки а, по новата система за оценка на функционирането на шенгенското пространство. Надявам се, че при следващата ни среща комисията ще даде повече информация за тази оценка. Тази нова оценка, система за оценка следва да даде да създаде повече доверие в шенгенското пространство. И е, за това самата система трябва да работи добре и да заслужава доверие. Тук искам да поздравя комисията във връзка с едно от е, нещата, които е, тя представи. Системата за неоповестените посещения. Е, съветът се бори с зъби и ногти за да не допусне такива проверки, неоповестени проверки, но успяхме да ги включим. Проверки могат да бъдат направени във всяка една от държавите членки с цел да се установи има ли случаи на не спазване на правилата. Мисля, че това е много добър подход е, на комисията и искам да я поздравя за това. Благодаря господин е, Лопес Агилар. Благодаря. Много се радвам, че два пъти годишно комисията изготвя доклад за оценка на функционирането на шенгенското пространство. Това е едно от най-ценните постижения на европейския процес. основ... Е, е, по време на предизборната кампания е, на всички трябва да ни е станало ясно, че Европейския съюз не е еврото. Европейския съюз е гражданите и техните права и включително правото им да се придвижват свободно. Една от най-важните постижения на европейския процес, шенгенското пространство, не покрива обаче целият Европейски съюз. Някои важни държави и членки на Европейския съюз, като Великобритания, не принадлежат на шенгенското пространство, а има и няколко не е, на, членки на Европейския съюз, които са членки на шенгенското пространство. И тук искам да подчертая най- наболелия проблем, самия факт, че Румъния и България все още не са получили членство в шенгенското пространство поради начина по който функционира процеса в съвета. А и България, и Румъния са си свършили работата, направили са си домашното и е срамно, че все още не са членове на шенгенското пространство. Те имат подкрепата на комисията и трябва да настоим пред съвета да се предприемат мерки. Бих искал всъщност комисията да коментира как се включва от шенгенското пространство, как от част от шенгенското пространство – онези държави членки на Шенген, които не са държави членки на Европейския съюз. Отговарят ли техните стандарти на, на стандартите на Европейския съюз? И а, още нещо във връзка с а, обсъжданията тук а, в Комисията по правни въпроси а, през миналия мандат. Искам да разбера какво се случва във връзка шве... с швейцарския референдум и какви са тясните заключения от оценката. Благодаря. Η εικόνα της κατάστασης σχετικά Господин Крис Окона си има думата. В доклада на комисията, оценяващ функционирането на шенгенското пространство, има една таблица, която показва функционирането на Дублин 2 и Дублин 3 в средиземноморските страни централните и източните части на Средиземноморията на Европа са регионите, в които има най-много случаи на нелегално преминаване на външните граници на шенгенското пространство. Въпреки това, въпреки казаното, Германия Швеция и Белгия са страните, в които са най-много нелегално прибиваващите. Тоест, е, веднъж преминали границата, нелегалните иммигранти се насочват към други страни в шенгенското пространство. И въпреки това, съгласно Дъблин 2 и Дъблин 3, тези два регламента, именно държавите членки, е, чието граници е, първо са били преминати от нелегално преминаващите, поемат на цялата тежест. Тук говоря по-конкретно за Гърция и Италия, които носят на раменете си цялата тежест да защитават северноевропейските държави, без да разполагат с необходимите бюджетни средства за тази задача. И ако вземем предвид тежкото положение, в което се намира Гърция в момента, става ясно, че е неизбежно нелегално преминалите границата да се озовават в центрове за задържане, където условията на живот не са приемливи. И така, именно за това имаме регламентите Дъблин 2 и Дъблин 3, за да може онези страни, към които се насочват мигрантите, да участват с ресурси в е, целия процес. Принцип е, е, на солидарност, който е в, залегнал в член 2 на Лисабонския договор, не трябва да остава само на хартия, за да имаме действителен Европейски съюз. Благодаря. Госпожа Пост. Благодаря, ще се изкажа на шведски. Свободното движение е един от основните стълбове на Европейския съюз. Има много държави членки, в които администрацията не е достатъчно добре информирана за това как да работи с хора, свободно пътуващи из Европейския съюз. Нека да ви кажа, например, какво се случва в Швеция. Има 800 е, роми, които са били изгонени от домовете си без е, каквито и да било разумни основания за това. Властите просто не и дават сметка за нещата, не разбират този тип проблеми. Оставам с впечатление, че крайно десните политически групи в Швеция злоупотребяват с тази ситуация и извличат ползи, подобряват резултатите си и на изборите. Затова трябва съвсем ясно да заявим какво означава това за демокрацията. Много е важно държавите членки да разполагат с необходимата информация държавите членки трябва да изпълняват своето задължение да информират своите служители. Благодаря. Госпожа Стивенс има думата. Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele vragen, maar... Eh, Благодаря, господин председател. Няколко въпроса. Но нека първо да благодаря на комисията за този интересен доклад. Ще е, навляза малко повече подробности на първо въпросите. Първо за Frontex. Казахте, че 12 държави членки все още не са предоставили информация на Frontex и че има други държави членки, които все още не са предоставили пълната информация. Защо се случва това? Защо не представят държавите членки информация? Не са мотивирани ли или пък а, имат технически проблеми или пък а, има някаква неяснота, нещо е останало недоразбрано? На второ място, що се отнася до пръстовите отпечатъци? Когато граждани на трети държави влизат в Европейския съюз, им се снемат пръстови отпечатъци. Оказва се обаче, че това не се прилага във всички ситуации. Защо? Държавите членки ли вземат тези решения? На своя глава ли го правят? А, или пък гранична полиция не е достатъчно добре обучена и, или пък няма желание да снема отпечатъци. И какви са последиците от това? Какво може, какви могат да са рисковете, ако на някои хора не им се снемат пръстови отпечатъци? Може ли това да се отрази на търсенето на обежище, на искането на обежище. Би ли могла процедурата във връзка с обежището да тече по-бързо? В доклада се вижда, че има няколко слабости в механизма за оценка на шенгенската система. Как възнамерява комисията да се справи с тези слабости? Благодаря. Благодаря и госпожа Уинберг има думата. ordförande, jag skulle också vilja nämna någonting med det här med den fria Благодаря. Искам да спомена аспектите за свободата на движението и как те са отразени в Швеция. По принцип, от една страна се опитваме да се освободим от хората от Румъния и им предлагаме е, да ги изводим, извозим безплатно обратно до Румъния, но би трябвало Румъния да поеме тези разходи. Румънският посланник каза, че е, Швеция трябва да забрани просията. Имаме голям проблем с просията в Швеция. И въобще проблемите се осложняват непрекъснато. Ситуацията се задълбочава. Мисля, че трябва да апелираме към Румъния да използва средствата за интеграция на ромското население по-добре. Тези средства са на лице. Като погледнем Евродак за отпечатъците на пръстите. Периодът е 18 месеца, след което тези данни изчезват губят давност. Е, мисля, че държавите членки не, не го правят, не вземат отпечатъци, защото са под, голяма, под голям натиск и не могат да смогнат на многото хора, които минават през границата. Комисията. Благодаря. Наистина, това, което каза господин Коелю за оценъчния механизъм, той ще представлява сърцевината за по-нататъчни механизми. Това е така. Ще се опитаме да фокусираме тези доклади по-добре и ще стъпим на това, което ни даде, на данните, които ни даде този механизъм. Въпросът за асоциираните страни. Не мога да кажа дали те са по-добри или по-зле по отношение на, на, на прилагането на достиженията на Шенген, дали те са по-добре или по-зле от държавите членки. Няма смисъл според мен да ги, е, да ги отделяме. Сега за, референдум, за референдума в Швейцария. Е, това са различни неща Шенген и споразумението за свободно движение. Зависи от Швейцария какво смята страната да направи с този референдум и с резултатите по отношение на свободното движение на хора. От това ще зависят последствията за Шенген. Другите коментари, според мен, демонстрират нещо много важно, важно, което правят Шенген една комплексна, сложна система. Вижда се, че движението, свободното движение на хора, е цялото законодателство с политическото обежище, имат връзка с Шенген, те обаче от правна гледна точка, строго погледното, не са част от, от шенгенската система. Сега за събирането на данни. Това е нова инициатива, където Frontex помоли за събиране на тези данни. Ние разбираме, че това е сложно за държавите членки. Разбираме, че е трудно едно систематично събиране на данни. Не става дума само а, за събиране на данни за нелегално прибиваващите лица, но трябва ни информация за страните на происход, за начин на маршрута, по който те са достигнали до дадената страна. За, искаме данни за за начина на влизане, например, дали дадено лице е влязло в шенгенското пространство от друга страна или пък е дошло на летище с а, самолет. Е, това е трудно за държавите членки, но за нас това е важно, за да видим как функционира Шенген. Накрая имаше въпроси за пръстовите отпечатъци. Получаваме оплаквания от държави членки, които казват, че те имат хора, които е, заявяват политическо обежище, които не искат да им се вземат отпечатъци от пръстите, които казват, че са влезли от друга шенгенска страна. Но трябва да видим какви са причините за това хората да отказват да им се вземат пръстови отпечатъци. Какви възможности имаме Е, за да довършим тази, тази процедура, това трябва да го обсъдим с държавите членки. Мисля, че се спрях на повечето въпроси, ако обаче, ако съм забравил някой важен въпрос, напомнете ме. Председателят казах, че комисията Либе залага много за върху реформирането на управлението на Шенген. За нас Шенген е голям, е, голям интерес. Мисля, че ще отправим конкретни предложения в това отношение след лятото. Естествено, колеги, ще продължаваме да следим развитията в шенгенското пространство, защото то е важно за визовата политика, за, фун... за основните права, за свободното движение на хора, така че ще доразвием дебата след лятото. Благодаря, колеги. Може би виждате, че <clears throat> ние доста добре се движим във времето. Това е защото бяхте много дисциплинирани и спазвахте времето за изказване. Надявам се, че няма да се уморите да спазвате добра дисциплина. Моля ви, особено новите колеги, продължавайте в този дух. Доста сме добре във времето. Извинявайте за това, че малко се разя. И така, продължавайте в този дух. Виждам, че дебата е добър, това е продуктивно за всички. И така, следващата точка от дневния ред е, звучи сухо, обаче това е всъщност представене на правната служба за споразумението Европейски съюз Маврици и свързаните с това споразумение, свързания с това споразумение с правен спор. И така, правната служба има думата. Надявам се вашето изложение да е по-интересно, отколкото аз успях да го представя. Е, правната служба е много важна за нас. Благодаря за вашата презентация. Колеги, благодаря ви. Радвам се, че съм тук и имам възможност да а, е, говоря за този казус, който бе започнат преди три години. Става дума за споразумението между Европейския съюз и е, Република Маврици за трансфера на заподозрени пирати, обезпечената им собственост. Този казус се основава на споразумението, което бе изключено, и операциите, и пиратските операции. На 24 юни съдът реши да анулира решението на съвета от 12 юли 2011 година. Проблемите бяха следните. Съветът сключи това споразумение, без да вземе предвид член 37 на договора, а именно парламентът не беше включен в процедурата на нито една, в нито една фаза. Ние. Ето защо парламентът отправи делото, е, подаде заявка за дело, възбуди дело. А, е, Запитването беше дали може съвета да сключва споразумение без да информира и без да се консултира с парламента. На второ място поводът беше а, правото на парламента на информация. Парламентът, според договорите, трябва да е информиран за процедурата за всички фази от развитие на споразумението, особено когато става дума за международни споразумения. След анализиране на съдържанието на споразумението с Маврици, установихме, че тук не става дума само за а, външна политика и политика за сигурност, а и става дума за сътрудничество с полицията, между полициите, предаване на информация, а, помощ за развитие тъй като меврици получава помощ за развитие от европейския бюджет. И така съветът, съдът взе отношение и по отношение на специалната предпазна клауза, правната основа беше, че парламента трябва да има право на информация при изключване на подобни споразумения. Днес аз ще се съсредоточа главно върху втората точка, която е по-релевантна за вашата комисия, а именно за тълкуването на а, член 210 от договора. С Съветът уведоми парламента за хода на преговорите, за започването на преговорите в последствие обаче се оказа, че допълнителната информация е поступила в парламента едва три месеца след сключване на споразумението, т.е. Ходът на преговорите бяха неизвестни за парламента. И тук съдът постанови, че има накърняване на основните процедури. Затова решението на съвета бе анулирано. Съдът каза, че съвета каза, че член 28 трябва да се спазва. На второ място, целта на този член е демократичния контрол от страна на парламента върху действието на съвета. Както съвета каза, казва в заключението си, това, този член е израз на демократичните ценности, на които е основан Съюза. На следващо място съдът смята, че в договорите са означени всички видове споразумения. На следващо място парламентът има право на информация за всички фази от сключването на дадено споразумение, т.е. от хода на преговорите от самото предложение до сключването на споразумение. И така, въпросът е какво може да направи парламента след като имаме решението на съда. Най-напред да се обсъди с новата комисия как да се прилагат, как да се приложи решението на съда, как да се формулира новото междуинституционално споразумение. На следващо място парламента ясно се казва, че има право да изразява своето мнение, както по отношение на съдържанието на дадено споразумение, така и по процедурата на сключването му. Комисията и съвета се задължават по силата на решението на съда да, про, да снабдяват парламента с цялостна информация по хода на преговорите. Парламентът може да се изказва и по временни споразумения и тяхното временно прилагане – и накрая, ако има нарушаване на съответните процедури, парламентът може да подаде жалба. Имаше вече такъв прецедент, който засягаше Танзания. Тук ставаше също дума за трансфер на пирати. И казусът беше доста подобен, защото парламента не беше информиран своевременно за хода на преговорите. Благодаря. Извинявайте, че така ви помолих да бъдете по-бърз, по-кратък. Искам да кажа на, за новите колеги, че правната служба, дори и когато бърза, е много важна за нас. Тя е важна за нашата, за нашата комисия, тъй като ние се занимаваме с обсъждането на много международни споразумения и много често се допитваме до правната служба при определени казуси и положения. Това е нашата практика. Това исках да кажа и на хората, които ни слушат. Благодаря ви и благодаря на правната служба за тази презентация. И с това, с поглед към часовника, мога да кажа, че сме много добре във времето. Благодаря на всички колеги. Желая ви приятна и хубава вакансия. Благодаря на нашите сътрудници. Благодаря. Желая на всички весело лято. Довиждане.